Президент! Председателят. Darf Sie bitten, Platz Моля, заемете местата си. Обявявам заседанието прекъснато на 24 ноември 2016 година. Така. Заседанието е открито отново. Съответните протоколи от 24 ноември са налични. Има ли възражения против тях?